Muito boa tarde. São. Está reiniciada. Откривам заседанието. Започвам с съобщенията. Заседанието утре, от 19, утре 19 юни предвиждат различни, няколко гласувания. Има доста изменения и доста искания за разделно гласуване. Това се отразява и върху разпределението на времето. Това разпределение е публикувано в сайта в частта за приоритетна информация. Публикуване и актуализирания дневен ред. Ако няма възражения срещу тези изменения, те ще се считат за прияти. Утре ни предстоят три гласувания. Сега преминавам към обявяването на резултатите от второто гласуване. Резултатите са следните. Започвам най-напред с Банковия съюз. Параграф 3. Приема се. Параграф 4, първа част. Приема се. Параграф 4, втора част. Приема се. Параграф 5, първа част. Приема се. Параграф 5, втора част. Приема се. Параграф 5, трета част, приема се. Изменение 10. Приема се. Изменение 11. Изменение на 9 параграф. Приема се. Параграф 10, първа част. Приема се. Параграф 10, втора част. Приема се. Параграф 10, трета част. Приема се. Параграф 11, първа част. Приема се. Параграф 11, втора част. Приема се. Параграф 13. Изменение 5. Първа част. Приема се. И изменение 5. Втора част. Отхвърля се. И изменение 2. Отхвърля се. Параграф 14, първа част. Приема се. Параграф 14, втора част. Приема се. Параграф 15, първа част. Приема се. Параграф 15, втора част. Приема се. Параграф 18. Първа част. Приема се. Параграф 18, втора част. Приема се. Параграф 18, трета част. Приема се. Параграф 18, четвърта част. Приема се. Изменение 6 към параграф 21 отхвърля се. Параграф 30. Отхвърля се. Параграф 31. Първа част. Приема се. Параграф 31. Втора част. Приема се. Изменение 3. Изменящо параграф 33. Отхвърля се. Изменение 7 към параграф 36. Отхвърля се. Изменение 12 към 41 параграф приема се. Параграф 41, първа част отпада. Параграф 41, втора част отпада. Параграф 44. Приема се. И изменение 8 към параграф 49 отхвърля се. Параграф 50 отхвърля се. Параграф 51, първа част. Приема се. Втора част. Приема се. Трета част на параграф 51 приема се. Параграф 52 приема се. Параграф 53 приема се. Изменение 4 към параграф 56 отхвърля се. Изменение 9 към съображение С приема се. Изменение 1 след съображение Х отхвърля се. Това са резултатите от измененията, от гласуването на измененията по Банковия съюз. Сега преминавам към резултатите от гласуването на насоките за бюджета за 2021 година. Виждате резултатите на екрана. Те са представени много подробно. Тук са представени само окончателните резултати. Изменение 24 отхвърля се, изменение 7 отхвърля се. Изменение 8 първа част отхвърля се. Изменение 8, втора част. Отхвърля се. Изменение 9. Отхвърля се. Изменение 10. Отхвърля се. Изменение 11. Отхвърля се. И изменение 12. Отхвърля се. Изменение 13 отхвърля се. Изме, изменение 15 отхвърля се. Параграф 7 приема се. Изменение 16 към параграф 8 отхвърля се. Първа част на параграф 8 приема се. Както и втората част на параграф 8. Параграф 9 първа част приема се. Втора, 9, втора част на параграф 9 приема се. Параграф 11 първа част приема се. Втора част на параграф 11 приема се. И изменение 17 към параграф 13 отхвърля се. И изменение 22 към параграф 13 отхвърля се. Параграф 13. Първа част приема се. Втора част Приема се. Изменение 1 към параграф 17. Приема се. Изменение 14 след параграф 20 отхвърля се. Изменение 23 приема се. Параграф 23 приема се. Изменение 25. Отхвърля се. Параграф 26, първа част. Приема се. Втора част на параграф 26 приема се. Изменение 18 на параграф 27 приема се. Параграф 30. Първа част приема се. Втора част на параграф 30 се приема. Преминавам към параграф 31. Изменение 2 отхвърля се. И изменение 26 след параграф 33. Отхвърля се. Изменение 27 отхвърля се. Изменение 19 приема се. Изменение 28 отхвърля се. Параграф 41, първа част. Приема се. Втора част. Приема се. Изменение 3 на параграф 45 отхвърля се. Изменение 20 на параграф 49 отхвърля се. Параграф 49, първоначален текст, приема се. Изменение 21 на параграф 51 отхвърля се. Изменение 4 на параграф 57 приема се. И изменение 5 след съображение А отхвърля се. Изменение 6 след съображение Б отхвърля се. Това са резултатите от гласуването по темата Банковия съюз. Преминаваме към третото гласуване. Първо искам да дам думата на колегата Холмайер, която помоли да се изкаже по предложението за резолюция за откриване на съдебния процес срещу министър-председателя на Чешката република за злоупотреба с европейски средства и евентуален конфликт на интереси. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще гласуваме една от най-важните резолюции, която засяга мерките срещу президента на Република Чехия. Тази резолюция се основава на информация, която е събирана, както и на посещения в страната. Ние установихме, че тази страна не разполага с механизъм, който да избягва конфликта на интереси. Няма ефикасен контрол върху конфликта на интереси. И всъщност най-висшия орган, който извършва проверките, е под натиск, неговата свобода е ограничена. Би трябвало да се сложи край на економическия интерес или на използването на субсидиите или на финансирането, което води до конфликт на интереси. Ако това не е възможно, то единственото, което може да се препоръча е освобождаване на поста. Препоръчвам да изпратим ясно послание. Европейските фондове трябва да обслужват не отделни лица, а цялото население. Много ви благодаря de iniciar o terceiro período de votação de hoje. Este período de votação está, portanto, aberto e prolonga-se até às 19. Сега можем да започнем третото гласуване. Гласуването се осъществява според процедурата, която вече следвахме. Можете да гласувате до 19.45 брюкселско време. Резултатите от третото гласуване ще бъдат обявени в 22 часа и 15 минути. Можете да започнете да гласувате. Прекъсвам заседанието.